So, liebe Kolleginnen und Kollegen, falls Sie noch einen Platz finden. Председателят, колеги, ако намерите някъде свободно място, моля, седнете. Започваме с разискване по подготовката на 19-та конференция на страните по рамковата конвенция по изменение в климата, която ще се състои през ноември в Варшава. Днес сутринта сред нас бе бъдещият председател на тази конференция. Разговаряхме с него по неотложни въпроси, свързани с подготовката. Отправихме и някои послания от своя страна. Сега трябва да продължим с нашата работа. Процедурата предвижда изготвяне на резолюция по темата. Да се надяваме, че резолюцията ще бъде приета с мнозинство, но днес няма да се гласува. По нея първо ще приемем въпроси с искане за устен отговор. Резолюцията ще бъде приета през едните седмици. Преди да дам думата на двете колежки. Приветствам сърдечно с добре дошъл господин Артур Мецкер, директор по международни въпроси и стратегия в областта на климата в ресорната генерална дирекция на комисията. Ще му дам думата за уводни думи, след това ще пристъпим към нашите разисквания. Dankeschön, ähm, dass Sie mir das Wort erteilen und vielleicht auch von благодаря ви за възможността да се изкажа. Позволете ми също да кажа няколко думи от наша страна във връзка с конференцията във Варшава. Ще продължа на английски, тъй като по-добре се изразявам на този език по тази тема. Варшава няма да е лесна конференция от гледна точка на обществеността, поне тъй като това не е конференция, на която можем да очакваме голям пробив. Няма да очакваме нов протокол от типа Киото или пък споразумение като това от Копенхаген. Това ще бъде една стъпка по пътя към споразумение, което да бъде постигнато през 2015 година в Париж. Варшавската конференция, въпреки това, ще бъде важно събитие, тъй като е необходимо да се случат някои неща, за да можем да стигнем до приключване на международните преговори през 2015 година. Едно от тези неща, когато говорим за споразумението през 2015, е всички страни да започнат да мислят какво могат да допринесат към споразумението от 2015 година. Необходимо е да има дискусия, какво да включва споразумението през 2015 година. Има ясно виждане, че това споразумение трябва да включва ангажименти, нови ангажименти, които да отиват по-далече от хоризонта 2020. Но това не е твърдо решено. Някои считат, че е необходимо повече време и може би трябва да се отложи за по-нататък. И така Варшава е началната точка от която трябва да тръгнат страните, за да видят какво могат да допринесат за споразумение през 2015 година. Знаете, че председателя на комисията Баросо е твърдо ангажиран, както и комисаря Хедегард, да гледат към хоризонт 2030 година и как ще се формира политиката на Съюза в областта на борбата с климатичните промени. Надяваме се, че ще изготвим документ до края на годината, който може да бъде обсъден с парламента, както и вътре в държавите членки, за да можем да формираме позицията на Европейския съюз и да видим какво ние можем да допринесем за периода след 2020 година. Нуждаем се от ясен сигнал от всички страни във Варшава, допълнен с някои мерки за подобряване на капацитета, технически мерки за някои от развиващите се страни, за да могат те да дадат също своя принос. Това никак няма да е лесно. Второ, много важно нещо, и това беше подчертано и тази сутрин в е, речта на министъра, е, че има сериозна липса на амбиция до 2020 година и всички държави по мандата от Дърбан са готови да разгледат този въпрос и да видят как може да се запълни тази празнина. Има доста държави, особено най-слабо развитите държави, както и малките островни развиващите държави, които искат 2014 година да бъде година на амбицията, когато държавите да помислят какви да бъдат целите, които са, да, с които да се ангажират до 2020 година. Дебата ще бъде труден за Европейския съюз. Предвижда се в този процес да бъде направен преглед на страните по протокола от Киото, но няма нищо, що се отнася до държавите извън протокола. Нашите 30% са под условие, че има необходимите условия и че другите държави също ще седнат на масата с подходящи предложения. Ние искаме да се постигне балансиран резултат в Варшава. Не само Европейския съюз да разглежда тези въпроси през 2014. Друга важна област е свързана с прилагането. Гражданите забравят, че през последните 4 години бяха взети доста важни решения. Винаги съм казвал, че приключихме една глава в международните преговори по климата. Това, което постигнахме в Копенхаген, беше реализирано през последните 4 години. 90 държави в света, които а, имат а, една голяма част от емисиите. Ние преминаваме от своя страна през втория период на ангажименти по протокол от Киото и комисията подготвя документите за ратификация от Европейския съюз на ниво Европейския съюз. Тази ратификация изисква обаче още 20 държави членки да извършат тази ратификация в националните си парламенти. Това е процес, при който много държавите по света ще следят докъде сме стигнали. Ние започнахме прилагането от 1 януари 2013 и ще продължим да спазваме ангажиментите, които сме поели по протокола от Киото. Разбира се, искаме да видим подобни усилия и сериозно отношение при прилагането и от другите страни. Затова искаме да се постигне напредък във Варшава. Това, което беше решено в миналото да се реализира на практика. Същото се отнася и за някои от институциите, например фонда за климата или пък комитета за приспособяване или пък мрежата за чисти мерки и прочие, трябва да бъдат взети решения по различните програми. Трябва да имаме нужните ресурси, за да можем да дадем принос от страна на Европейския съюз. Във Варшава на масата ще се постави и въпроса за финансирането. 100 милиарда щатски долара трябва да бъдат мобилизирани съгласно взетото решение в Копенхаген. Развиващите се държави искат ясно да заявим какви са нашите планове и по какъв начин ще постигнем тази цел до 2020 година. Европейския съюз винаги е ангажирал парламента в процеса на определен на бюджета. бюджета. Не е лесно обаче да се изготви бюджет за 2020, нито за комисията, нито за държавите членки. От страна на Европейската Европейския съюз трябва да покажем, че ние отговаряме на исканията на развиващите се държави, за да могат те да изпълнят своята част от Копенхагенското споразумение това, което се случва след него. Държавите членки на Европейския съюз в момента разглеждат внимателно бюджетите си, за да видят какво се случва с финансирането за климатични мерки през 2013 и какво ще остане за 2014. Фонда за приспособяване е един важен елемент на финансирането и той ще бъде високо в дневния ред. Този фонд зависи от такса в рамките на механизма за чисто развитие. Тези, които са запознати с пазара на въглерод, знаят, че има ниско търсене на тези кредити за намаляване на емисиите към момента, което означава, че се събират малко приходи от този, тази такса по механизма за чисто развитие. Ба, а, бедните, развиващите се страни се оплакват, че няма достатъчно средства за приспособяване. От страна на комисията има ангажимент да продължим да се събират повече средства за целите на приспособяването, водят се разговори в рамките на преговорите за следващата многогодишна финансова рамка. Виждате, че дневния ред е доста наситен за конференцията в Варшава. Има доста политически битки, които предстоят. Дебата за финансирането ще се използва вероятно да се стопира в известна степен напредъка по сключването на споразумение през 2015 година. Ние трябва да работим заедно с малките островни държави, с най-слабо развитите страни, с други съюзници, за да можем да отговорим на техните потребности, свързани с изменението на климата. Благодаря за вниманието. Благодаря на господин Мецкер за уводните думи и за изчерпателното ви изложение на настоящата ситуация. Ние ще бъдем представени със своя делегация в Варшава. Днес сутринта бе ясно заявено, че трябва да изискаме от държавите членки да поемат съответните ангажименти за финансиране в подходящ размер. Нищо няма да проистече от някоя и друга дребна сума. Това бе за мен повод за загриженост по време на миналите разговори, когато не стана ясно в какъв размер ще бъде финансовият ангажимент на Европейския съюз. Конференцията ще бъде важна. Ще бъдат обсъдени редица теми, като например темата за финансирането, която упоменах, както и други теми важни за нас като например на каква политическа позиция ще застане Европейският съюз в бъдеще, какви конкретни действия ще предприеме. Можем да приемаме чудесни резолюции, но ако те не са подплатени с конкретни политически действия, от тях няма да има никакъв ефект. Много важни за нас теми са схемата за търговия с емисии и финансирането на мерките за приспособяване и за борба срещу измененията в климата. Започваме с изказвания на с вносителите на резолюцията. Аз съм сред тях. Друг изпитан боец по отношение на конференцията на страните е Карл Хайнц Флоренц, който вече много отдавна участва в този процес. Имаш думата, Карл Хайнц. Благодаря. Позволете ми да поздравя с добре дошъл един колега от Холандия, също изпитан боец тук в тази комисия. Заедно с него сме участвали в не една и две битки. Добър стар мой приятел, ще се опитаме да си сътрудничим и в бъдеще. И защото е мой добър приятел, му позволих да седне тук до мен. Добре дошъл, Хелмът. Тук той се чувства по-добре. Нищо не мога да променя. Добре му е тук до мен. Господин Мецлер. Малко бях очуден, когато казахте, че трябва от сега да изясним какъв ще е нашият ангажимент. Поемането на финансов ангажимент е важно и за политиката на национално равнище, но можем да поемем такъв ангажимент едва когато знаем в каква посока ще поеме Европейският съюз. Би ми се искало комисията да каже нещо повече по този въпрос. Разбира се, ние винаги ще се опитваме да встъпваме в консултации, ще търсим добри решения. Не можем да си позволим да подхождаме избирателно. След Дърбан се промени положението в световен мащаб и може би се нуждаем от един нов пакет, от едно ново съглашение за климата. Ако искаме да постигнем това, то според мен трябва да се запитаме дали структурите в рамките на преговорите на ниво ООН не са устарели. Как можем да постигнем единодушие с още 195 държави. Протоколът от Монтреал е един добър пример в това отношение. Преговорите по този протокол се водиха по друга система и доведоха до добри резултати, въпреки че, както каза днес полският министр, процесът не винаги бе много приятен, не винаги бе много лесен. Същото въжи и за процеса, който ни предстои. Нито ще е винаги много лесен, нито ще е много приятен. Първо, трябва ясно да се заяви кои страни с колко ще намалят емисиите. Така нареченият зелен фонд за финансиране на действията в областта на климата трябва да бъде финансиран, но трябва да знаем, каква ще е правно-организационната форма на това споразумение? Ще има ли възможност определени страни да бъдат подведени под отговорност? Гъвкавите механизми, като механизма за чисто развитие, преди аз пламенно го отстоявах, към момента съм на малко по-различна позиция, тъй като опитът ни с него не бе много добър как ще подходим към механизмите за мониторинг, отчитане и удостоверяване. Трябва да изясним и този въпрос. Днес вече чухме позицията на председателството на конференцията. Тя трябва да поеме инициатива Преговорите в Мексико бяха добър пример за инициатива от страна на председателството. Предстои да излезе и новият доклад на Междуправителствения комитет по изменение на климата, който според мен ще ни бъде полезен. Много е важно да не създаваме впечатление на обезверение. Има много други континенти, които вече работят също толкова активно в тази област като нас. Трябва да се установим контакт с държавите от тези континенти, например с Австралия, Южна Корея. Трябва заедно с тях да разговаряме за изготвянето на съвместни стратегии. Само така ще можем да окажем и необходимото въздействие. Без да можем да окажем въздействие, няма да има полза и от най-добрата стратегия. Председателят, господин Йоргенсен, не е тук. Ще прочита неговото изказване. Нашите очаквания за КОП-19 са ограничени, но е необходимо да се възползваме от всеки, въз, всяка възможност. Трябва да се въведе на международна политическа система за действие за борба с климатичните промени. Трябва да търсим нови резултати на международни срещи. Трябва да се търси е, глобално споразумение през 2015 две, два момента са важни за резолюцията, за повишаване на нивото на намаляване на емисиите до 2020 за да се постигне целта от 2 градуса ограничаване на затоплянето. До 2050 също трябва да се повишат е, амбициите. Трябва да се търси е, решаване на проблема с е, обезлесяването и с недиректната промяна на земеползването. Това са двете основни моменти, които колегата искаше да представи и които да бъдат отразени в резолюцията. Аз определено съм съгласен с това. Сега давам думата на Корин Лепаш от името на АОД. Благодаря, господин председател. Аз споделям казаното от преждеговорившите. говорившите. Ние е, не малко от нас участвахме в срещите в подготовка на Копенхаген, Карл Хан също. И е, откровенно казано, е, всеки път изпитваме своего рода разочарование. Първо, и това е подчертано в резолюцията, нашата делегация оставена, бива оставена на страна от преговорите и освен това оставаме с впечатление, че е, ком, споразумението винаги се движи в посока на най-малките амбиции. Е, аз смятам, че ние можем да имаме общи изхващания с определени делегации и да упражним е, известен натиск за да могат нещата да се движат. Това за мен е изключително важно. Второ, освен това трябва да излезем от тази своего рода виртуална реалност. вече е, на три пъти в подготовката на срещата готовим, говорим за необходимост от 100 милиарда долара до 2020 година. Говориме, че търсим иновативно финансиране, но нямаме представа какво е това. И говориме си колко души ще дойдат от коя страна, много добре, но нищо това не води до конкретни резултати. Ние трябва да си е, фиксираме, да определим за себе си абсолютно конкретни е, цели. Е, парламента и Европа трябва да не гледат толкова общо на нещата, да имат много-много по-конкретни цели за постигане. Благодаря, Бас Айхалт има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на, от комисията за прегледа на това какво можем да очакваме в Варшава. Знаем, че в Варшава няма да се случи революцията, която някой от нас очакват или аз, например но ще бъдем там. Ще се подготвяме за срещата Париж за 2015 и смятам, че също е важно. С доста колеги сме забелязали, че вече настъпва една умора от тези срещи на върха за климата. Отново нарастват надеждите, светът отново ще ни гледа в подготовка на 2015. Това само по себе си не е е, лошо. За 2009 имаше много очаквания, след това като че ли настъпи разочарование и сега настроението пак се променя и ние трябва да се променим, защото да се подготвяме за 2015 и да излезем с резултати тогава. Защото ако ние не очакваме нищо от себе си, никой друг също няма да участва, така че нека да се взрем в себе си и да направим максималното. Вярно, Варшава вероятно ще е един от трудните моменти, но пък ако не работим за тогава, няма да постигнем успеха в Париж. И един голям въпрос. Каква полука си извадихме от Копенхаген? За мен най-важният въпрос, който трябваше да осъзнаем, е, че не трябва да чакаме до последния момент и тогава всичко да се слага на масата. Така че трябва да си извадим полуката, да сме наясно, че тази година във Варшава поне можем да постигнем споразумение как си представяме процеса до 2015. Две години остават. Много можем да направим за две години, но не ако се подпрем и чакаме да се свърши всичко в последната е, момент. Така че е, много приветствам и инициативата на Банки Мун за срещата през 2014, за да може да се подготви 2015. И в е, Варшава трябва да използваме именно това, да изградим една пътна карта до 2015, да постигнем споразумение за това как ще представим исканията си. Защото ако чакаме до ноември 2015, за да поставяме претенциите си, тогава Париж ще се превърне в поредния Копенхаген. Така че е, в 2014 е, исканията ни трябва вече да са сложени на масата, за да можем да дадем и научни доказателства, партньорство и да убедим страните, че трябва да засилят усилията си. Така че в такъв смисъл срещата е от ключово значение и съм съгласен, че ако се заплетеме единствено дискусии за финанси, това ще е опасно. После, чисто стратегически въпрос за това каква ни е пуката от Копенхаген е свързан и с това какво се получихме от Доха. Европа можеше да се споразумее с някои от островните държави и други и тогава да упражним натиск върху Китай и Индия, те да се задвижат. И тогава задавам въпроса на Артур, не чух всъщност отговор. Какво може Европа да предложи на тези части от света, Африканския съюз и е, ниско разположените острови, за да ги привлечем на наша страна, да покажем, че ние абсолютно отговорно излизаме с амбициозни планове за 2020, защото в противен случай те не ни вярват, ние смятат, че ние си говорим, но няма да дадем никакви резултати. Значи, как можем да докажем, че подхождаме с достатъчно авторитет и отговорност, за да можем да се съюзим и да упражняваме натиск в Дърбан това не беше възприета стратегия. Не направихме кой знае какво и в Доха, затова и може би трябва да си помислим какво може да се прави в такъв смисъл в Варшава. Интересно ми е да чуя от автор, Артур, от европейска гледна точка какво може да се направи. И така с известен цинизъм, ако мога да приключа, Следващата седмица очакваме нова статистика и а, всички а, твърдения, че а, не е чак толкова страшно и така нататък, ще видим съвсем ясно, че климатичните промени настъпват. И ако нямаме огромни, огромни амбиции от всички, включително от Европа, ще има проблеми. Тоест, това ще се види от научните изследвания, които ще бъдат публикувани следващата седмица. И смятам, че трябва да работим, да се подготвяме, защото а, в момента, в който си вярваме, нещата ще започнат да се случват. А иначе само ще вървим надолу. Крито на Крито на Арсенис, моля. Благодаря. Мисля, че господин Меца направи много добър анализ. А във Варшава пресата ще се концентрира върху нас. И както Бас сега успя да ни убеди, ние успяхме в Дърбан да създадем алианс, не, не, не се постигна огромен резултат, не, не постигнахме кой знае колко много и в Доха не успяхме да постигнем много и сега отново ще има натиск върху нас да постигнем резултати. Ние ние водим в края на кращата в Европа, проявяваме, приемаме законодателство, упражняваме натиск върху промишлеността. Това можехме да го кажем в Копенхаген 2009. Но сега на годишните срещи излизат а, страни, които също а, прокарват сериозно законодателство за борба с климатичните промени. Т.е. ние не сме вече единствените. Хората също работят по въпрос. И вече нашият авторитет не е, репутацията ни не е достатъчна. Хората искат конкретни е, резултати, финансиране, ангажименти. Ние ще бъдем там, ще излезем с последното законодателство за флор, съдържащите газове за непрякото промяна на ползването, но така или иначе хората ще очакват конкретни неща, защото и те ги правят. И ако не успеем да си възвърнем доверието на нашите съюзници, ако пропуснем този момент, резултата от вършава няма да е добър. А това ще е много, много зле за перспективата да се постигне споразумение в Париж. Така че е, Варшава е от ключово значение. Съгласен съм с вас, че е, ясно трябва да правим стъпки в е, тази посока. Да оповестим ангажиментите си, да оповестим как се подготвяме, е, така че в 2015 да постигнем най-реални резултати. В противен случай ще изгубим възможностите. Трябва и интелигентно да действаме. Примерно за обезлесяването аз ще подам изменения в този смисъл. Благодаря, Йолайнен. Е, Wenn ich mir die Resolution vom letzten Jahr durchlese, четейки резолюцията от миналата година и тази годишния проект на резолюция, то мога да кажа, че можем да им разменим само заглавията. Темите са едни и същи. Зеленият фонд за действия в областта на климата не разполага с финансиране. Продължава да е също толкова голяма гигатоновата разлика. Европейският съюз се бори да запази въздействието си върху процеса. Опасявам се, че има сили, които смятат, че няма нужда от толкова неотложни мерки и следователно ще се опитат да забавят процеса. Въпросът ми към господин Мецкер е дали се наблюдават такива тенденции? Има ли държави, страни, които поставят въпроса защо трябва непременно да стигнем до споразумение през 2015 година? Не можем ли да отложим процеса? за периода след това. Мисля, че трябва да подчертаем необходимостта от неотложни мерки в проекто резолюцията. Нямаме време за губене, дори напротив, до сега сме пропилели прекалено много време. А що се отнася до гигатоновата разлика, то въпросът е какво може да предложи Европейският съюз. Поставили сме си така наречените цели 20-20-20 до 2020 година. Парламентът винаги поставяше по- амбициозни цели в Канкун, в Дърбан и дори в Доха. Част от колегите по време на пленарно заседание заяви, че по-заможните индустриализираните страни на които се падат а, хиляди тонове емисии, трябва да си заложат цел по-амбициозна от 20%. Не знам дали и по този процес не сме направили крачка назад. Дали някои не са станали междувременно прекалено плахи. Карл Хайнц Флоренц клати глава. Да се надяваме, че това е отрицателен отговор на моя въпрос. Да се надяваме, че парламентът ще отстоява целта от 20%. През 2013 година вече сме постигнали 18,4%, т.е. не би било никак трудно да поемем по-амбициозен ангажимент. Знам, че един такъв ангажимент би бил обвързан с условия, но парламентът не участва в преговорите, а ако ние не поискаме по-амбициозна цел, то кой друг би се застъпил за по-големи амбиции? Мисля, че трябва да сме достатъчно смели да настояваме за 30%, като излезем със своя формулировка. Мисля, че ЕНП също трябва да прояви смелост. Фондът за борба срещу измененията в климата вече не разполага с финансиране. Трябва да вземем предвид, че няма средства и по държавните бюджети. Необходими са ни новаторски механизми за финансиране, например под формата на въглероден данък или данък върху финансовите транзакции. Друг източник на финансиране може да е схемата за търговия с емисии, но трябва да излезем с конкретни предложения по този въпрос. Въпрос към господин Мецкер. В Бон се разпадна една работна група, тази, която би следвало да работи по измерването на емисиите на въглероден двуокис. Имаше спорове и във връзка с целта от 2 градуса. Не бе постигнато споразумение в Бон. И това със сигурност ще се отрази отрицателно и върху процеса в Париж. Какво ми хареса днес сутринта в изказването на господин Королец? Процесът на ниво ООН е изключително муден. А едновременно с това в световен мащаб се действа за щастие много по-активно. Мидната седмица предстои среща на върха на кметовете по света и наистина Впечатляващо е как навсякъде по света в процеса се включват и общините. Мисля, че и деловите среди имат две лица. От една страна действат старите дружества, тези, които залагат на стари технологии, но има и такива, които са обърнали поглед напред към бъдещето. И това трябва да бъде отчетено в текста на резолюцията ни. Благодаря колегата Добровска. Hvala, hvala vam lijepo.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 и трябва да видим как можем да го попълним. Трябва да видим кои са нашите съюзници, кой е на наша страна. Отново изглежда основните играчи за развитите държави. Европейския съюз, е, който включва 28 държави и членки, също трябва да направи необходимото. През 2009 година аз участвах в е, Конгреса на местните и регионални власти. Запознахте се с е, представители на Русия, на Южна Корея, на Турция, с други държави и региони, които не членуват нито в Европейския съюз, нито в други международни организации. Надяваме се, че в Париж няма да се случи това, което наблюдавахме в Копенхаген. Конференцията на кметовете е важно събитие, защото и, и общините трябва да бъдат ангажирани. Необходимо е да се отчита и измерението, свързано с правата на човека. Опазването на околната среда означава в голяма степен и защита на човешките права, достъп до, до вода, добро образование. Всичко това са част от правата на човека. Гражданите имат право на това, независимо къде живеят в света. За 2000 и 2030 е, година трябва да можем да постигнем практическите ни цели. Господин Мецкер от името на комисията може би ще отговори на поставените въпроси. Благодаря ви много. Бяха поставени няколко въпроса. Ще започна с господин Флоренс, който искаше да разбере нещо повече, как Европейския съюз да се подготви за преговорите през 2015 година, какво може да допринесе Европейския съюз. Планът е в началото на следващата година да се проведе разискване в рамките на държавните и правителствени глави, какви да бъдат основните цели за Европейския съюз. Комисията извърши задълбочен анализ през последните две години. Ние имаме пътна карта 2000 и 20, но трябва да направим допълнителен анализ, за да видим какво ще означават тези мерки за държавите членки ако се развие климатичната енергийна политика след 2020 година. Освен това, трябва да се извлечем полуки в Европейския съюз, как се прилагат сега съществуващите политики в областта на климата. Това може да ни отнеме цял следобед разисквания в парламента, защото има голямо разнообразие на гледните точки. Този дебат ще изисква време и такова време трябва да му посветим следващата година, за да може Европейския съюз да е наясно какво може да приложи по време на международните преговори. Преди лятната вакансия, може би забелязахте, че Обединеното кралство обяви каква е позицията му, заявявайки, че Европейския съюз трябва да може да стигне до минус 14% през 2030 година. Виждате, че и отделните държави членки се подготвят за дебата. Беше поставен още един въпрос за това какво трябва да направим, за да продължим съюзени с малките островни държави, с африканските страни, с най-слабо развитите държави. В момента се провежда изключително важна конференция и много представители на тези страни се намират тук в Брюксел, за да обсъдят с Европейския съюз как да се подобри сътрудничеството им ни през следните години. Бюджетът на Европейския съюз, поне основните цифри, вече са ясни за едните години, затова трябва да мислим стратегически от тук нататък и да видим как работата по климата в рамките на Световният алианс по климата ще бъде реализиран. Сега много от представителите на тези страни се намират в Брюксел и ние можем да обсъдим практическите аспекти. Но не е достатъчно само да дебатираме по време на международните конференции, а да приведем всичко това на езика на конкретни действия на място. От наша страна ние имаме положителен опит. Вторият аспект е свързан с изпълнение на ангажиментите за намаляване на емисиите, които сме поели. До две седмици ние ще публикуваме следващия доклад за напредъка Една от цифрите вече беше посочена и показва колко сме, далече сме стигнали по отношение на намаляването на емисиите в Европа. Всъщност е, ние постигаме повече, отколкото обещахме през първия период на ангажименти. Но имахме известно забавене поради рецесията. Въпреки това постигнахме по-високи резултати, отколкото в миналото. Ние сме на прав път, за да постигнем това, което сме обещали до 2020 година. Така че считам, че ние а, сме последователни. Законодателните предложения продължават да се обсъждат в парламента и съвета. Това може да даде допълнителни възможности на Европейския съюз. Следващата година да е, излязат с по-амбициозни и надежни предложения по време на преговорите следващата година. Беше поставен също въпрос относно разговорите в Бонко, проведени неодавна, където една от групите не можа да започне преговорите, защото имаше спорове по дневния ред. След Доха, у нези, които бяха те в Доха сигурно се спомняте, че там имаше много е, интересно заключение в рамките на 3 минути и 30 секунди, когато бяха посочени 9 големи решения. Те бяха изчетени с огромна скорост и които сте наблюдавали уебстрима, стрима виждате един човек, който стои пред оратора и се опитва да не допусне приемането на тези решения. Същите хора в Бон стопираха приемането на дневния ред. Между Руската федерация и Полското председателство междувременно се водят преговори, за да се разрешат проблемите преди срещата във Варшава. Аз съм обнадежден, че това ще се случи. Тези групи по мониторинга, по докладването и оценката, както и в други области, ще могат да стигнат до заключение във Варшава. Но не мога да твърдя, че това ще се случи на 100%. Знаете, че в преговорите винаги може да се очакват изненади. Има много действия, които се осъществяват извън правителството, например конвента на кметовете, Г-40, 40-те най-големи града в света са включени. Те се опитват да дадат отделно своя принос. От страна на Европейския съюз ние в момента, по време на преговорите, подчертаваме, че трябва да има начин да бъдат оценени по достоинство тези инициативи. Но това е нож с две остриета. Някой казва, да, това означава сега, че няма да има правителствени действия, че всичко ще се остане на ниво а, конвент на кметовете. Ние трябва да бъдем много предпазливи поради това. Признаването е едно нещо, но не може да бъде подмяна на правителствените действия, правителствените ангажименти, които ще бъдат поети и които ще залегнат в споразумението. Може да се счита тези инициативи като допълнение, но не и като замяна на правителствените мерки. Благодаря за вниманието. Председателят, благодаря ви. Предстои ни усилна работа. Днес полският министр на околната среда изрази своя оптимизъм във връзка с бъдещето. Да се надяваме, че тази негова позиция е основателна. Във Варшава ще се опитаме да разговаряме с колкото се може повече заинтересовани страни с различни неправителствени организации, асоциации и други. Но преди да изпратим своя делегация в Варшава, ще трябва да приемем въпрос с искане за устен отговор към съвета и комисията. Кой е за устния въпрос? Против? Няма гласове против. Въпросът се приема с единодушие. На 23 септември е крайният срок за внасене на измененията. Ще гласуваме по тях тук в комисията на 10 октомври. Текстът ще се гласува в пленарна зала на втората пленарна сесия през октомври, между 21 и 24 октомври. Преминаваме към следващата точка – екологосъобразна инфраструктура, увеличаване на природния капитал на Европа. И преди всички да напуснете залата, нека кажа, че ще приемем първо въпроса с искане за устен отговор. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега ще дам думата на съдокладчиците, господин Татарела. Cari colleghi, condivido pienamente sia il testo della risoluzione che quello della interrogazione alla Commissione. Уважаеми колеги, е, по текста на резолюцията и въпроса към комисията, това са два много важни момента, защото темата е много важна. Е, подобни съображения винаги трябва да се вземат предвид в териториалното планиране и разработване на градската среда. Тук се предвижда да има предимства и за подобряване на качеството на въздуха. В природата подобна инфраструктура е много важна за запазване на екосистемите. В такъв смисъл може да се работи и за иновации е, в е, екологосъобразната инфраструктура. Надявам се, че Европейската комисия ще предвиди финансови инструменти за тези проекти. Също така смятам, че е важно да се е, включат е, подобни проекти в е, социалния фонд и в е, други фондове, включително в, е, за да може да се подобри и управлението. Така ще успеем да ангажираме и творческите сили на гражданите. Те ще могат да работят в е, асоциации съвместно с местните власти, за да поемат своите отговорности за изграждане на подобни инфраструктури. Устойчивата инфраструктура е добра и за економиката тя създава един благоприятен цикъл на развитие. Тя предоставя също и е, решения, които са е, добри за природата и околната среда. Госпожа Естрела. Благодаря, господин председател. Съобщението на комисията а, и въпросът, с който ние задаваме, а, се засягат една важна тема. Природата си има своите предимства, но ние като че ли забравяме за това. В Европа оставаме твърде много да се разрушава природата, което е, накърнява устойчивостта в дългосрочен план и ни излага на по-голяма опасност от природни бедствия и е, природни катастрофи. Изключително важно е да има екологосъобразна инфраструктура, особено е, в градовете, където е, живеят е, 60% от е, европейците. Зелената инфраструктура ще е полезна не само за отделния човек, но и за цялата общност, е, полезна в различни аспекти. Първо за борба с климатичните промени ние е, би следвало да можем да постигнем намаляване на емисиите от СО2, да подобрим качеството на въздуха и това ще стане именно през е, този тип зелена е, инфраструктура. Аз няма да ви изброявам всички предимства на подобни дейности, но е много важно да чуем от комисията веднъж за винаги как тя предвижда да стимулира развитието на екологосъобразна инфраструктура в Европейския съюз, какви мерки ще бъдат предприяти, за да се е, приеме изграждането на подобна инфраструктура в е, следващата многогодишна финансова рамка. Комисията също така трябва да може да намери начин да интегрира подобна политика във всички инструменти и други политики на Европейския съюз, така както и казва самата тя в съобщението си. Въпросът е как подобни намерения ще бъдат реализирани на практика. Говори се за развитие на екологосъобразна инфраструктура, за поддържане на мрежата Натура 2000, за подобряване на връзките между различни мрежи, но стимулите е, за екологосъобразна инфраструктура трябва да бъдат включени в екологичните политики и в регионалните политики. В борбата с е, климатичните е, промени, в мерките за справяне с щетите от природни бедствия и така нататък. За тази цел, разбира се, е необходимо и финансиране. Освен това, трябва да сложим акцент върху този въпрос, да видим какви проекти са реализирани в тази област. А що се отнася до е, финансирането от страна на Европейския съюз, то трябва да подкрепя именно предприемачите, които се занимават с изграждане на зелена инфраструктура. има подобен проект за 2014 от страна на комисията. Ние говориме за екологосъобразна инфраструктура, за проекти, замислени от комисията, но много важно е също да бъде е, не само подкрепен конкретния проект, но да има и една взаимовръзка между тези проекти, да има една европейска стратегия, която да може да извади максимално дивиденти от предложените решения. Не е редно да има само разпокъсани тук и там проекти, които нямат връзка помежду си. В Дания казваме, в Холендия казваме, купувате нещо и получавате още едно нещо безплатно. Зелената инфраструктура носи толкова много ползи, че не мога да преценя след като платите за едно нещо, колко неща получавате безплатно. Трудно е да се обясни обаче какви точно са ползите. В градовете, ако инвестирате в екологична инфраструктура, имате по-добра среда, имате по-малко проблеми с водоснабдяването, по- нормален е климата през лятото, също по-добре е за домовете, за градовете, за социалното сближаване и прочее. Така че има много-много ползи, които надвишават разходите многократно холандския най Наймехе е трябвало да направят избор между сив и зелен сценарий. При сивия сценарий те са имали загуба от 275 милиона, а при зеления са имали полза от 230 милиона. Това показва колко добре е да се инвестира в екологична инфраструктура. За съжаление, тази инвестиция не е толкова безболезнена, толкова лесна. Трябва да се обвържи с структурните фондове, с, с, с костопанската политика и с други фондове. Въпросът ми към комисията е как е, тя ще приведе на практика своите идеи, така че на национално, местно ниво да могат да се реализират е, те. Дали комисията ще излезе с е, насоки в скоро време, за да се помогне най-вече на местното самоуправление по какъв начин да се инвестира в екологосъобразна инфраструктура. Ние обсъждаме принципа да няма нетни загуби, подкрепихме този принцип, комисията го подкрепя, дори съветът а, приема този принцип. Би било чудесно да използваме тази инициатива за зелена инфраструктура, за да преценим дали принципа за недопускане на нетни загуби може да се приложи по отношение на структурните фондове. Инфра... Инфраструктурните проекти те обикновено не са полезни за околната среда, но с някои корекции може да се приложи принципа за недопускане на нетни загуби. Въпросът ми към комисията за това е дали има желание да включи този принципи в други политики, които са обвързани с темата за зелена инфраструктура. И на последно място, но не е по значение, госпожа Росбах. Групата на ЕКР приветства инициативата за зелена инфраструктура, тъй като Считаме, че предлага необходимия баланс, що се отнася до правомощията на парламента и комисията. В тази стратегия обаче не виждаме някои съществени елементи. Важно е зелената инфраструктура да обхваща различни области на политиката, иначе няма да има особен смисъл от нея. Когато говорим за економията, економиката, има смисъл да използваме съществуващите фондове, за да стане по-бързо финансирането, вместо да въвеждаме нови мерки и да търсим повече пари, които е трудно да бъдат намерени дори в е, добри времена. Надявам се, че няма да се създава ново няма да се създават нови регламенти в, е, в Европа по тези въпроси, ще се използва това, което съществува вече. И тук трябва да се опрем на опита на държавите членки, на най-добрите практики. Това ще спести ресурси, ще спести време. Не е необходимо всеки път да преоткриваме топлата вода. Благодаря ви много. Считам, че е добре, че най-сетне започнахме да говорим по въпроса за е, екологосъобразната инфраструктура. Благодаря. Сега давам думата на представителя на Европейската комисия, господин Бахмут. Благодаря, господин председател. Благодаря и на уважаемите евродепутати за вече направените коментари за предложената стратегия за зелената инфраструктура. Много сме благодарни на проекто резолюцията, която предлагате ключовите е, моменти от е, последиците от нашето предложение всъщност се отразяват много добре във вашата резолюция. И аз искам да наблегна на следното. Фактът, че комисията реши да излезе с подобна инициатива в този момент е един много силен сигнал за това колко голям ангажимент имаме ние към тази програма и какъв голям потенциал има тя, а, свързана с а, останалите програми на Евросъюза. Потенциала на екосъобразната инфраструктура е на лице и той трябва да бъде използван в максимална степен в интерес на създаването на работни места и економически растеж, защото това действително е политика, от която има много ползи. Това се е коментирало нееднократно. Какво ще свършим ние лично? Е, до голяма степен в съобщението се, съобщ... се говори за това. Нека да е, говоря малко повече за нещата, които се споменаха тук насоки, да, ще излезем с такива, работим. Е, това се, съобщи, се оповести в съобщението. По някои аспекти вече има публикувани насоки, примерно за регионалните фондове. Работиме активно и за изготвянето на други насоки, които се надяваме да бъдат е, оформени до края е, на годината, е, за да могат страните членки да се възползват и да работят с всички финансови инструменти, които са свързани с този въпрос. Но дейността в тази посока трябва да се върши от две страни. Искам да подчертая дебело това. Ние се опитваме да стимулираме ангажимента за изграждането на подобна инфраструктура от страни, в страните членки посредством насоки. Но трябва да имаме и ангажименти от страните членки, от регионалните власти, че подобна инфраструктура е приоритет и за тях. Защото ако няма търсене, на ниво комисия нямаме какво да направим много. В момента се извършва работа в посока на определене на приоритети в страните членки – и е, ние напомняме и на местните, и на регионалните власти, че ако пропуснат е, сега момента, са изпуснали възможността да действат през следващите 7 години. И затова на европейско ниво няма да може нищо да се направи. Така че в момента трябва да се възползват е, те от възможността, в превентивен случай ще я изпуснат. А, по отношение на финансирането, в документите, които са приети, примерно по силата на съвместното вземане на решение в областта на регионалната политика или в, в областта на замеделието, има достатъчно възможности за екосъобразна инфраструктура, т.е. средства има. Просто трябва да се използват тези възможности, трябва да има приорити, приоритети и когато се направят съответния избор, ще има възможност да се работи и по-активно по изграждането на екосъобразна инфраструктура в финансовия период. Също така се поставя въпроса как да се ангажират и други институции да бъдат по-активни. Спомена се за работата, която вършим с Европейската инвестиционна банка за създаването на фонд за финансиране на дейности за изграждане на природен капитал. Особено важно е да се мобилизират действащи лица, които до този момент не са се включвали в тази дейност. Особено става дума за частни лица, частни инвести, инвеститори. До сега това не е ставало, но може да има съответни гаранции и стимули, за да има и устойчиви инвестиции. Работим и поред свързани инициативи, които се упоменават в е, съобщението. Няма да ги изреждам. Има една, която е свързана с а, е, а, е, това, което говореше госпожа Естрела, а, връзката с Натура 2000. И става дума за ангажимент да се изследва а, възможността да се правят а, трансевропейски мрежи за зелена а, инфраструктура, което е възможност за преразглеждане на възможностите за свързване на Европа и изобщо е, цялият въпрос с е, устойчивостта на е, природната мрежа в Европа. Така че е, зелената инфраструктура трябва да бъде направена далеч по-реална, отколкото е тя в момента. В Холандия, разбира се, има примери, има и много други. Ние не измисляме нещо ново с с е, това понятие, а се опитваме да създадем една рамка, която да помага на тези усилия, да има екосъобразни приоритети за инвестиране на европейско ниво, на национално и на регионално. За това имаме нужда и от вашата подкрепа, затова и очакваме с нетърпение и други институции да се ангажират, примерно Комитета на регионите, е, е, е, социалния, економически и социален комитет. Те ще имат среща Президента е много интересен на, на тема, също и съвета би следвало да се ангажира с темата. Всичко това го казвам в отговор на вашите коментари. Благодаря на представителя на комисията. Крайният срок за внасяне на изменения е 24 септември 12 часа. На 17 октомври ще гласуваме тук в комисията. Гласуването в пленарна зала предстои предполагаемо през ноември. Благодаря на всички участници в дискусията, най-вече на тези, които останаха тук. Благодаря. Желая на всички приятен следобед. Следващото ни заседание е отново тук на 25 септември. То ще се проведе от 9 до 12.30 и от 15 до 18.30 часа. Заседаваме и на следващия ден, 26 септември, от 9 до 12.30 часа и моля за многобройното ви присъствие на 26 септември между 15 и 18.30 часа. Тогава ще проведем съвместно заседание с Комисията по промишленост и енергетика. Благодаря ви, приятен следобед на онези, които продължават